Е, с публикувани след на парламент. Ако няма възрешенията, се смятат за прияти. Така продължаваме с а, запитването с искания за писмен отговор, съгласно член на 130 Б от правилника за дейността. Темата ни е секторът на правопостоянието. Господин Яковлевич има думата за 5 минути като автор на въпрос. Благодаря ви. Промишленият сектор на корабното оборудване и корабостроенето от години насам са сред най-важните стратегически е, сектори в Европейския съюз, като осигуряват заетост на около 450 хиляди европейски граждани. Те са важни и от економическа, и от социална гледна точка, тъй като осигуряват качествени работни места и за големите дружества и за МСП и също така допринасят за поддържане на промишлената инфраструктура. Около 6% е пазарният дял на големите кръбостроителници в Европейския съюз, които са около 150 на брой. Въпреки това, госпожо председател, в момента европейските производители в тази област не са в състояние да устоят на конкуренцията от Азия, в частност от Китай и Южна Корея. В тези страни в момента се разработва целенасочена държавна политика за подкрепа на кръпосторанието. Продължение инициативата Leadership 2020 има ли комисията конкретен план за създаване на цялостна индустриална стратегия за европейския морски и кръпостроителен сектор с цел да подкрепи дългосрочната конкурентоспособност. способност, економическата устойчивост и растежа на сектора. Предприема ли комисията конкретни мерки за запазване и поддържане на този високотехнологичен и притежаващ висока стойност и конкретни предимства сектор, а именно европейското корабостроене? И има ли комисията ясна политика и предприяти мерки насочени към заплахите от нелоялна международна конкуренция и липса на световни търговски правила? Това са въпросите ми. Разбира се, Бих искал да ви благодаря за това, че приествахте инициативата ми да поставим този въпрос. Съжалявам, че няма повече колеги от моята страна, защото темата е особено важна за Харватия. Сега бих искал да кажа няколко думи за корабостроенето в Харватия. Знам колко е важно да се осигури оцеляването на корабостроенето в нашата страна, защото е, темата е важна не само с цел запазване на работните места, но и защото за запазване на уменията. Корабостроителницата в Пула може да се превърне в истински център за е, научна дейност и новаторство. За това ни трябват както като срочни мерки, така и дългосрочна стратегия от страна на европейските институции корабостроителниците в Пула, Риека и Сплит все още имат поръчки, но се нуждаят от европейска подкрепа. Основните проблеми, разбира се, са от финансово естество. Тоест, трябва да подкрепим финансово корабостроенето, това от ключово значение за оцеляване на сектора не само в Харватия, но и в цяла Европа. Затова призовавам Европейската комисия да предложи специфичен инструмент за финансиране на европейската корабостроителна промишленост. Госпожо комисар, честно, често тук обсъждаме нуждата от повторна индустриализация на Европа, вместо е, да предприемаме мерки за спасяване на секторите и промишленостите, които разполагат с технологичните умения и могат всъщност да изнесат на плещите си бъдещото развитие на Европа. Така че предлагам ви да сложим край на неизбежната неизбежното падък на корабостроенето в Европейския съюз и дадем нов тласък на този сектор. Като разбира се, защото трябва да има много ясни критерии за допустимата подкрепа, които да се изготвят съвместно от Европейската комисия и държавите членки. Не можем чувство и просто да гледаме с бездействие изчезването на един от ключовите промишлени сектори в Европейския съюз и едновременно с това да, да приемем, че партньорите ни открито субсидират корабостроението си на национално равнище. Давам си сметка за нуждата да се подкрепя отвореният пазарен подход, но ако конкуренцията, с която сме изправени, е нелоялна и нелиберална и ако те, други страни правят всичко възможно, за да спасят своите сектори, ние трябва да сторим същото. Не можем да останем безразлични. Корабостроенето е символ на взаимовръзките между различните промишлености в Европейския съюз, тъй като корабите, които ние произвеждаме, са европейски кораби и са изготвени в голяма част от ресурси, идващи и от други държави членки. Така че нека да направим всичко възможно, за да опазим сектора в Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Яков Чич, от името на комисията думата има госпожа Бянковска. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да ви благодаря за тази възможност да обсъдим този важен сектор – на европейската промишленост. Той е важен за повечето от държавите членки. Бих искала да започна с преглед на по-общия контекст. Както може би си спомняте, през септември миналата година председателят Юнкер изпрати силен политически сигнал относно необходимостта нашата промишленост да стане по-силна, по-конкурентоспособна. Само няколко седмици след това ние представихме и актуализирахме индустриалната политика. Предложихме набор от нови дейности, като целта на това предложение беше да се справим с пропуските. Пропуски, по които да работят Европейския парламент и комисията. Дори за кратко време смятам, че ще можем да направим нещичко в това отношение. Подходът ни е хоризонтален, обхваща всички сектори. Целта е да има новаторство и адаптиране – Сектора на корабостроенето е само един от многото е, сектори и подхода, който прилагаме тук, може да се прилага и за другите, но разбира се, трябва да отчитаме и спецификата на всеки един сектор. В рамките на тази рамка се предприемат и конкретни дейности, за да има трансформация на някои специфични сектори. И сектора на корабостроенето е точен пример в това отношение. Тези индустрии, морското оборудване, корабостроенето са важни от економическа и социална гледна точка, както правилно посочихте. Те предоставят висококачествени работни места, допринасят за развитието на местната економика. Но, както знаем, световният контекст е доста затруднен с оглед на някои компании. Програмата Leadership 2020 приета от всички заинтересовани страни. е Много важна инициатива в това отношение. Тя поставя акцента върху новаторството, достъпа до финансиране, уменията, достъп до пазара. Има и някои стимули а, и подкрепа за а, корабостроенето и сектора на морското оборудване. Всички тези а, теми са част от приоритетите на Европейската комисия. На първия ви въпрос за конкурентоспособността. Нашата програма предвижда план за действие. Ще се вземе решение за конкретните действия от заинтересованите страни. Ние, разбира се, не почиваме на а, стари лаври, а също си вършим работата си. Ще има и регулаторни мерки и преговори с трети държави. На втория ви въпрос. как да се подкрепи конкурентоспособното предимство на европейското корабостроение високотехнологичните е, предимства. Основната ни цел беше да установим новите възможности по отношение на екологизирането, прилагането на новите технологии, диверсифицирането и обхващането на нови пазари. Бих искала да ви напомня, Помня, че на скорошното решение на сектора на горепостроенето за намаляване на парниковите емисии е не само предизвикателство, но и възможност. Това показва, че Leadership 2020, ако се насочи към екологосъобразността иноваторството, само ще спечели. Предвиждат се действия с оглед на търсене на нови пазарни възможности е, и строенето на енергийно ефективни кораби. Не може да се запази конкурентоспособността на корабостроенето, освен ако не е направим необходимото за човешкия капитал и не го снабдим с необходимите умения. 2015 година комисията прие предложението на морската индустрия за създаване на специален съвет за умения в областта на морското дело. Друга инициатива, с която се гордеем, е тази за технологиите, морските технологии морските технологии се превърнаха в приоритетен сектор за нас и е, си сътрудничим по отношение на уменията. Избрахме няколко сектора, 7-8 сектора в рамките на първия кръг на финансиране и морския сектор е част от тези сектори, които ще бъдат финансирани в рамките на новата програма за финансиране на уменията, която приехме 2016 година. В рамките на Еразъм Плюс подкрепихме проекти за около милион. 1 милион. Тези проекти ще започнат или започнаха преди няколко а, седмици. На въпроса ви за необходимостта от установяване на заплахите от нелоялна международна конкуренция, бих искала да кажа, че както правилно казахте, корабостроенето в Европа е слабо и може, трудно може да се справи с конкуренцията от Азия. Leadership 2020 се стреми да промени това. Има и работна група към ОИСР. Има и е, диалог, е, който се осъществява с Китай. Той се проведе през март е, в Пекин, като целта беше да се идентифицират практиките, които представляват нелоялна конкуренция. Например, отпускане на субсидии и така нататък. Подобен диалог не може да доведе до незабавни резултати, но все пак този диалог представлява единствения начин да покажем на Китай и на останалите взаимната изгода от лоялни отношения. Европа, разбира се, трябва да остане е, отворена към тези възможности. Но тази отвореност не означава да позволяваме на чужди правителства да отпускат субсидии или пък чужди инвеститори да работят при положение, че преследват по-различни цели от официалните. Предложението има за цел да се справи с този проблем. Целта на проектите чуждестранни инвестиции е да се справят и с конкретната инфраструктура. Тя също е включена в предложението. Наскоро в комисията помислихме също така за този сектор и за доставчиците. Много предизвикателства има и в това отношение, но по-важно е, че Разполагаме с препоръки, които обсъждаме с представители на индустрията. Ще си излечем необходимите заключения. Това също ще бъде част от дискусиите при следващата МФР. Благодаря, госпожо Бенковска, Сега колегата Кели за 3 минути. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, обръщам се и към тези 5-6 колеги, които са останали в залата. Ще се изкажа от името на ЕНП. Днес след обед моята парламентарна група естествено е за способността и за развитието на отрасъла. Искам да поздравя групата на АЛДЕ за въпроса по този е, в, в, в е, тази толкова важна област. Вижда се, че господин Яковчич проявява голям интерес. Бъдещето на сектора на корабостроенето е заложено на карта, защото има сериозна конкуренция от трети страни и ето защо трябва да имаме единен подход. Само благодарение на него можем да се справим с различните предизвикателства. Имаме нужда от колективна стратегия, за да се изправим срещу страните от Азия. Можем да работим и в сътрудничество с тях. Ирландия е една държава, която има сериозно корабостроене и мисля, че ние можем да имаме сериозен принос в европейската стратегия. Моя район, на Корк, през 20-те и 30-те години беше един от най-добре развитите в този отрасъл. Още през 19 век много кораби се строях там. Искам да спомена Елиетна, който се използва, например, от отбраната на Ирландия. През 1954 година една от най-важните корабостроителници затвори врати и това доведе до много сътресения. Въпреки всичко обаче пристанището на Корк остава много важно. Там продължават да се и изграждат малки лодки, да се предоставят услуги по поддръжка. В миналото тази индустрия беше изключително жизнеспособна. Сега трябва да направим нещо, за да я възстановим поне от части. Мисля, че ние имаме един много добро пристанище. Аз работя с колеги, за да осъществим големия потенциал на много европейски пристанища, ще имаме една специална конференция по темата в Лимарик. Искам да поканя комисията да присъства на тази конференция и да види как изглежда това пристанище Лимарик. Има много малки пристанища в моята страна, след които са Дъмбори и Киц. Необходимо е да им се дадат възможности за развитие. И в заключение искам да кажа, че в моят избирателен район има едно пристанище Рослиер, което се използва за транспортни услуги, на товари, както и като фериботно пристанище. Имаме възможност да осъществим онова, което каза Таяни преди време, а именно да спрем индустриалното убийство на Европа и като част от тази стратегия би трябвало да бъде и съживяването на корабостроенето. Благодаря колега Кели. Имате въпрос от колегата Мамикинс. Приемате ли? Приемате. Заповядайте, колега Мамикинс. Колеги, претока е с пения матмано. Благодаря, господин председател. Благодаря, колега, за това, че приемате да отговорите на моя въпрос. Знаем, че корабостроенето в Европа е много важно за нашата индустрия като цяло, но Китай ни е, създава е, много проблеми с конкуренцията, която идва от там. Смятате ли, че в бъдеще Европа може да остане конкурентоспособна спрямо това, което прави Китай? Отговор. Мисля, че не само, че ще успеем, но и се налага да положим всички усилия в тази посока. Радвам се, че комисаря заяви как точно ще възстановим своята конкурентоспособност и как ще помогна на нашите пристанища. Необходимо е да работим заедно, да съберем на едно място своя опит и ако го направим, можем да помогнем на корабостроенето и да се конкурираме с Китай. Европа трябва да възстанови своята индустриална мощ. Вече споменах онова, което каза Антонио Таяни и ето защо е необходимо да работим заедно. Комисията, държавите членки и всички ние. Надявам се, че това е отговор на вашия въпрос. Благодаря, колега Кели. Сега за 5 минути колегата Мамикинс. Благодаря господин председател, скъпи колеги, уважаема госпожо комисар. Днес Европа продължава да е водещ участник на световният, световно равнище в областта на корабостроенето, но се очаква сериозни проблеми през едните 10 години. Тоест, помощта ще бъде изправена пред много сериозни предизвикателства. Мълчина сме в, тук в момента, но темата си остава много важна. Европейския съюз е морска сила и трябва да обърна внимание на всички предимства и всички особености на този сектор. Съседите ни се чудят как успяваме да гарантираме толкова устойчива регулаторна рамка. Не бива обаче да забравяме, че Европейския съюз не се свежда само до стандарти и правила. в много голяма степен корабостроенето продължава да е част от играта на власт и за да останем релевантни на световно равнище, трябва да сме част от геостратегическата игра. Проучването на пътстване се показва, че благоденствието на сектора на корабостроенето има не само економически, но и политически последици, а също така и по отношение на сигурността и опасното на околната среда. Ето защо Европейския съюз има нужда от прагматичен и визионерски подход към сектора. През последните години бяха предприяти мерки за насърчаване на високите технологии в този сектор. Новите технологии ще дадат голям предимство по отношение на конкурентоспособността и ще ни помогнат да се подготвим за бъдещият свят не бива да пренебрегваме ролята на, Чай, на Китай и нейните усилия, неговите усилия, извинете, да се наложи като водеща сила в областта на технологичното кръвостояние. По липсата на ясни търговски правила на световно равнище имаме нужда от ясен набор от правила за защита на нашите корабостроители. Корабостроенето остава в голяма степен финансирано в, и се търгува в, в основна си степен в долар като валута, което значи, че трябва да обърнем специфично внимание на финансовата защита на този сектор. Трябва да обвържем този сектор с общата европейска морска политика, политиката в областта на Арктика и политиката за сигурност и безопасност. Очевидно, че държавите членки имат резерви за прехвърлят на повече правомощи в тази област към Европейската комисия, но ако сте принудени да се състезавате с световни морски сили, ще трябва да предприемем нужните предпазни мерки. Брексита с безспорно ще засегне морската ни политика и трябва да преразгледаме цялостната си стратегия. Друга причина, която има нужда от целенасочена стратегия в областта на корабостроенето е въздействието му върху околната среда. Европейския съюз е водеща роля на европейско равнище по отношение на амбициите си и законодателството си за запазването на околната среда и насърчаването на екологичните стандарти в международната световна търговия. Освен това, Клим, промените в климата безспорно ще, ще открие нови морски е, маршрути в, е, е в Арктика и ще се ускори връзката по море между Европа и Азия, като ще се откажем от други видове е, транспорт, което безспорно ще прехвърли морският транспорт по-скоро към север, отколкото към юда, т.е. близки изток, който е много несигурен регион. Защото трябва да започнем да разработваме още от сега нови технологии, които да са в състояние е, да оперират в регионите на големият студ на север. Дами и господа, няколко думи за корабостроението в Латвия. Най-голямото предателство в момента е, е намирането на квалифицирана работна ръка и гарантиране на уменията в сектора. Благодарение на богатата си история в този сектор, Латвия успява да запази своето място в сектора, като едновременно с това е, продължаваме и с новаторска дейност по отношение на дизайна, например, но това не е достатъчно, за да запазим способността си, особено предвид намаляването на търсеното страна на Европа. Днес сектор на корабостроението е сред високотехнологичните сектори и смятам, че латвийското правителство трябва да настоява за истински общ европейски подход в областта на корабостроението, за опазване на този сектор и работещите в него. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мамекинс. Думата има госпожа Крупа за минути и половина. Мисър Целковиче, папирам Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Изцяло подкрепям запитването към Европейската комисия относно европейския корабостроителен сектор. Подкрепям го, защото действията на Европейската комисия бяха увенчани с пълен провал в Гданск. Корабостроителниците произведох над 1000 кораба и след като влязох, Польша влезе в Европейския съюз, стана ясно, че те са били построени незаконосъобразно заради държавните помощи. И трябваше да прекратим а, корабостроенето, което ни струваше много работни места – Това е резултат от действията на Европейската комисия в корабостроителниците в Гданск. За съжаление, не виждаме добра воля за подкрепа на тази индустрия. През последните години сектора на корабостроенето малко по малко се възстановява благодарение на полското правителство. Имаме 8 големи корабостроителници в момента и този сектор за нас е изключително важен, за нас и за нашата сигурност. За това трябва да се борим с нелоялната конкуренция. Благодаря. Е Благодаря, госпожо Крупа. За 3 минути колегата Андерсон. Благодаря. Ирландия е остров и зависи много от корабоплаването. Тя е по-зависима от много други държави членки. Но Позицията на британското правителство по отношение на Брексит показва, че трябва да увеличим своя капацитет на корабостроене, за да може Ирландия да бъде облегчена във връзка с предстоящия транзит на транспорта през Великобритания. Ето защо нашите корабостроителници на севера на юг трябва да бъдат укрепени. Нашата европейска стратегия беше приета от най-голямата корабостроителница на остров Ирландия в Белфаст. Тази корабостроителница търси нови пазари, екологизира се. Много други пристанища, наред с Белфаст, сред които е Дери, от моя роден град, станаха неразделна част от европейските вериги на доставки. Брексит обаче слага прът в колелата на тези стратегии. Стратегията на британското правителство май зависи повече от това как да се напусне всичко ценно построено до сега, отколкото да се построи нещо градивно. Британското правителство като че ли обръща гръб на остров Ирландия. Има решение на заплахите, които представлява Брексит, включително и в сферата на корабостроенето. Ние представихме, например, едно решение за специален статут на Севера да остане в Европейския съюз и след Брексит. Ние предложихме, освен това, създаването на така наречените червени и зелени канали, част от инфраструктурата на пристанищата, те могат да се използват е, за трафик е, между Ейре и Северна Ирландия. Тук искам да спомена направеното от Лияни Рида. Е, усилията на колегата са насочени към това да се защити потока на стоки от Ирландия към Европейския съюз. Целта е да се изпращат стоките е, чрез специални мерки на транзит към Европейския съюз и целта е да се запази търговския, търговския поток е, в рамките на оста изток-запад. Ние не искаме твърда граница и не искаме излизането на Великобритания да се превърне в е, пречка. Нека да ви напомня, че Титаник беше построен в корабостроителницата в Белфаст. Благодарение на европейско финансиране тази корабостроителница стъпи на краката си, но при първото си пътуване Титаник удари, се удари в айсбърг и потъна. Ето защо призовавам колегите да не позволяват айсберга Брексит да доведе до там, че нашите общи усилия да потънат. Благодаря на всички. Колегата Елисен за две минути. Много ви благодаря, господин председател. Европейската комисия предложи нов план, обща стратегия за сектора на корабостроението. Господин председател, ние не подкрепяме подобни планове. Струва ни се, че, този, че чрез този план Европейската комисия се опитва да наложи ненужни правила и по този начин да се намеси в вътрешните работи на държавите членки. Държавите членки сами отговарят за успех и способността на своето корабостроителство и не бива тяхната работ, в тяхната работа да се местят некомпетентни чиновници на Европейската комисия. Ние не се противопоставяме на мерките за подкрепа на европейското корабостроителство, а се противопоставяме на безсмислени мерки в подкрепа на нежизнеспособни дружества и фалирали корабостроителници. В други държави държавните помощи само удължават агонията на тези корабостроителници. Помислете си какво се случи в областта на автомобилостроението или на възхоплаването, например. Получихме се от собственици грешки през 80-те години е, холандските дънакоплаци платиха милиони фурини в подкрепа на тези сектори без никакъв е, резултати, което доведе до загуба на голям брой работни места и в крайна сметка средствата на окупацията чисти бяха раз, напълно разхитени. И днес секторът на построенето отново се възстановява в Холандия, но не благодарение на месеца на обществените власти, а благодарение на собственото им иноваторство. В крайна сметка не държавите и правителствата могат да решават кой, кога, какво да произвежда. Производството се определя от правилата на търсенето и предлагането. Така че нека да сложим край на тези безкрайни правила и тези безмислени френски субсидии. Нека да оставим на спокойствие сектора на кръвопостроенето. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Или се на сега думата за минути и половина има господин Джамбаски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря на колегата Яковчи за повдигането на този изключително важен въпрос. Много държави в Европейския съюз имат традиции в корабостроенето и в момента тази индустрия е застрашена. А отделно стои въпросът, който се поставя непрекъснато за така наречената реиндустриализация на Европа и на Европейския съюз. И имаме нужда от подобни усилия, имаме нужда да запазим тези традиции имаме нужда да запазим тези работни места. имаме конкуренция не много лоялна от държави извън европейския съюз които се опитват съвсем логично и съвсем нормално да влязат на тези пазари. и само от нас зависи от нашите общи усилия като европейски парламент и европейски съюз дали ще успеем да защитим собственото си производство и собствените си работни места. благодаря за вниманието. Благодаря, господин Джимбаски. Приемате ли въпрос от колегата Мамикинс? Заповядайте, колега Мамикинс. Благодаря, господин Джамбаски. Благодаря за това, че приехте моя въпрос с синята карта. Моята страна Латвия се присъедини към Европейския съюз през 2004 година, а България се присъедини заедно с Румъния през 2007 година. В сектора на корабостроенето ние загубихме много. Загубихме някои неща, но същевременно ние спечелихме някои неща. Същото въжи и за компаниите, не само за обикновените хора. Как стои положението във вашата страна? Има ли нещо, което спечелихте наред с загубите? Колега, благодаря за въпроса, колега Мамикинс вие сте прав влизането в европейския съюз както на латвия така и на българя е въпрос на договаряне на преговори. да първоначално имаше загуба на работни места но това дава и възможност за бъдещо развитие. в момента българия има две действащи държавни корабостроителници и няколко действащи частни такива и те имат договори с други държави от европейския съюз. така че в рамките на съюза би трябвало да сътрудничим още повече би трябвало да сътрудничим и в сферата на военното производство където можем да постигнем добри резултати. благодаря господин председател. Благодаря, господин Джамбаски. Няма желаящи за участие в процедурата спонтанни изказвания. За това, за да приключим с дебата, давам думата на комисар Бянковска. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички вас за бележките. Мисля, че индустрията на корабостроенето и морското оборудване е толкова важна, че би трябвало да предприемем малко повече действия спрямо това, което сме направили до сега. В идните 18 месеца ще заложим на рамката Leadership 2020. Мисля, че това е правилната рамка за справяне с предизвикателствата, за търсене на решения за иновации, за кръгова економика, за цифровизация. Аз съм уверена, естествено, че решението няма да дойде бързо. и е необходимо да разговаряме, да положим общи усилия с всички заинтересовани страни, но аз мисля, че трябва да продължим да работим, за да търсим полезни резултати. Естествено, държавите членки играят ключова роля тук. Те трябва да гарантират че индустрията ще се справи с новите предизвикателства и ще се възползват предоставените и възможности. Естествено, трябва да работим и с държавите членки, и с всички заинтересовани страни от индустрията, и с Европейския парламент. Искам да кажа, че аз ще работя основно в онези области, където би трябвало да засилим своята дейност. Ще положа много усилия там, където можем да имаме допълнителна полза. Например, достъпа до финансиране или достъпа до пазари. Много правим за уменията, много правим за достъпа до пазари, но мисля, че трябва да потърсим нови инструменти за действие, когато говорим за европейския бюджет, когато говорим за индустрията в нейната цялост. Това не е края на дебата. Благодаря за думата. Благодаря, госпожо комисар